председателство е част от тройката, в която участва и Харватска. И слушах вашето изказване. Разбира се, сближаването е много важно. Многодишната финансова рамка е също много важен елемент. Вие споменахте е, липсата на хомогенност между Западна и Източна Европа. Пожелаваме ви успех в действията. Европа на сигурността. Това действително е много важно, защото бихме искали Румъния, Харватска и България да влязат в Шенген. На разчитам на вашият конкретен ангажимент, за да можем да влезем в Шенген и да се сложи край на Европа на двете скорости. Вие говорихте за вашите приоритети, които включват силна Европа сред глобалните партньори, в това число НАТО. Тревожиме обаче въпроса за Европа на общите ценности, за които споменахте. Повдигат се някои въпроси, някои бях споменати от колегите. Е, по улиците на Румъния има митинги, говори се за върховенството на закона. И ние не можем по никакъв начин да сме съгласни с много от Те Чухте какво казват. Чуйте какво казват гражданите на улицата, какво е тяхното послание и също така е, е много важно да се съсредоточите върху върховенство на закона. Мария Жуал за две минути. Добре дошла, госпожо министър-председател. Уважаеми колеги, румънското председателство ще бъде първото за вашата страна председателство. Това ще бъде и последното председателство преди европейските избори. Затова то ще бъде и много важно. Ще се спра най-вече върху срещата на върха в Сибил. Това ще е последната за нас възможност да очертаем проекта за една по-различна Европа, Европа за всички граждани, преди европейските избори. Нека във връзка с това се спра върху нашите очаквания за онази Европа, която искаме да очертаем на срещата на върха в Сибил. Според мен, вие сте очертали правилните приоритети, а именно единение и сближаване като ключова дума. Икономическо, социално и политическо сближаване. Заставаме зад този ваш приоритет. Той може да прерасне в нещо много конкретно. На първо място, Европейският социален стълб трябва да залегне в европейско законодателство и в пълнокръвни европейски финансови инструменти. На второ място трябва да се постигне предварително споразумение за многогодишната финансова рамка. Там сближаването е от основно значение. Като става дума не само за всички държави членки, но и за еврозоната. На трето място, надявам се, че Румъния вече ще влезе в шенгенското пространство. Трябва да се установи по-добро партньорство с всички съседни нам региони, включително и с източните ни съседи. Нещо върху което вие поставяте много силен акцент. Ако успеете да се справите с това, ще можете да управлявате добре имиграцията. Ако изградим една такава Европа, то ще сме единни, независимо от случващото се. Изправени сте пред една важна историческа задача, която за вас е и възможност. Господин Дева за една минута. Господин председател, Европейският парламент е в грешните ръце. Искам румънския министър-председател да е наясно с това. Преди две години си мислехме, че ще стане лесно да излезем от Европейския съюз. Днес обаче това е един а, горещ картоф, нещо, което а, госпожа Мей изобщо не харесва. В камарата на общините всичко а, ще а, пропадне тази вечер. Всичко ще отиде на кино. Но да се надяваме, че госпожа премиера няма да изхвърли а, бебето заедно с водата. Все пак това е котията на Пандора, но от друга страна трябва да извадим най-доброто от нея. Днес тя в общи линии между а, а, между две противоречащи си страни. Надяваме се да има успех. И прего, минуто. Panie хце жичич пани pani як най najbardziej efektywnej. E, e- Господин председател, дами и господа, искам да пожелая на Румъния много резултатно председателство. Що се отнася до програмата на председателството, има много задачи, преговорите по бюджета, реформата на миграционната политика на Съюза и набор от действия, които председателството трябва да предприеме в областта на кохезионната политика. Това е приоритет, на който аз много държа и съм сигурен, че Румъния е, ще прояви геополитич, ще допринесе с геополитическа гледна точка към всичко, което се случва на континента и взаимоотношенията с Русия. Разбира се, основните ценности и върховенството на закона са много важни неща, но аз мисля, драги колеги, не можем да не пожелаем на Румъния да преодолее е, всички пречки, на които в момента се натъква. А, има въпрос с синя карта към вас от госпожа Николай. Вашето председателство ще бъде изпълнено с предизвикателства. Трудно е за вас да говорите за бъдещето на Европа и имайки предвид ситуацията с Брексит, но за някои хора е трудно да говорят извън реалността. И е, липсата на последователност е едно от предизвикателствата. Без съмнение, върховенството на закона е приоритет за Румъния и това е очевидно. Председателят, извинявайте, от вас се очаква да зададете въпрос. А, господин председател, е, имаме двама колеги с през името Николай, председателят. Вие поискахте със синя карта да зададете въпрос. Но ако нямате въпрос... Не, нямам въпрос. Тогава ще трябва да се изкажете по-късно. Господин Хьокмарк, заповядайте минута и 30. Господин председател, госпожо министър-председател, чудесно е, според мен, че Румъния сега председателства Европейския съюз. Това показва, че Европа се е променила, че се е развила. Но трябва да направите нещо, за да се увенчае това председателство с отлични резултати. Трябва да кажа, че вие и вашето правителство трябва да се борите срещу корупцията. Това е изискване, което поставяме и на всички останали правителства. Оневинявате корумпирани политици с аргумента, че затворите ви са пренаселени. Това не е приемливо в Европейския съюз да се борите срещу тези, които се борят срещу корупцията, също не е приемливо. Декриминализирането на корупцията Оневиняването на извършващи корупция, за да опазите себе си, също не е приемливо. Доколкото разбрах, господин Булман, председателят на групата на социалистите и демократите, ви е защитил. Позорно е това за групата на социалистите и демократите. Господин Булман така си заби автогол. Вие трябва да направите онова, което изисквам от вас, за да опазите Румъния. Председателството е безпредседентна за вас възможност. Не я изпускайте. Възползвайте се от нея. Господин Хъкмарк, синя карта за вас. Ще отговорите ли на въпроса? Господин Фронзолика, имате думата, за да зададете въпрос. Колега, не смятате ли, че е смущаващо наистина, че председателят на Европейската народна партия, господин Жозеф Дол, днес поздрави румънския президент господин Йоханис. Каза му, че той ще се справи отлично с румънското председателство. Знаем, че ротационното председателство се поема от правителството на съответната държава, което е ръководено от министър-председателя. Не е ли смущаващо, че господин Дол всъщност заяви, че господин Йоханис, президентът на Румъния, поема румънското председателство? Румънците трябва да знаят истината. Господин Хъкмарк. Господин председател, мисля, че колегата е изпуснал нишката. Аз говорех за проблемите, свързани с корупцията в Румъния. Тези проблеми са посочени от Венецианската комисия, от Transparency International и мнозина други. Говорих за това, че се уневиняват корумпирани политици, като министъра както каза и министърът на външните работи на Румъния по BBC. А вие пък говорихте, колега, за това, че някой е поздравил президента на вашата страна. Не съм чак толкова разстроен заради това. Мисля, че вие и групата на социалистите и демократите трябва да сте също толкова строги към Румъния, колкото сме строги към Унгария и Польша. Злоупотребата с власти, злоупотреба с власти трябва да се борим срещу нея. Госпожа Файон за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, в началото на вашето председателство вие вече се радвате на съществено внимание. Вярвам, че ще се докажете по време на председателството. Подкрепям вашите приоритети, особено що се касаят Западните Балкани. Трябва да демонстрираме положителните примери в този регион. Затова искам да поздравя нашите приятели от Македония, които в парламента гласуваха промените в Конституцията които са наложителни. Надявам се в Гърция също а, да а, реагират добре. И в крайна сметка всички да а, видим а, този спор най-накрая успешно приключен. Искам да се обърна към а, вашите лидери и към председателството като цяло с една молба – бъдете стриктни към всички опити да а, се разпространява образа и да се разруши нашата институция. Имаме нужда от Европа и тя трябва да бъде социална, стабилна. Много ми се иска а вие да предложите Европейския съюз и то добре. Благодаря. Председавайчи, Румунска първи път председа... Благодаря. За първи път Румъния е председател на съвета и в труден момент. Европейския съюз обсъжда многодишната финансова рамка и резултатите от преговорите ще определят бъдещето. Надявам се, че вътрешните проблеми няма да бъдат в ущърпа на програмата, свързана с председателството. Румъния не може да губи време. Докато ние спорим за МФР, светът не стои на едно място. Аз смятам, че е много важно това, че румънското председателство трябва да обърне внимание на тези проблеми. Въпросът за сигурността е също много важен. В Европа няма несигурност, но няма и толкова сигурност, колкото имаше в миналото, за което говорят честите атентати. Защитата на гражданите трябва да бъде един от най-важните ни приоритети. Господин Маринеско, минута и половина. Господин председател, за мен е удоволствие да мога да встъпя в преговори по законодателни досиета с настоящото румънско председателство. Вече работя заедно с постоянното представителство на Румъния с цел приключване на работата по законодателни досиета. Ще отстоявам интересите на румънците по всички законодателни предложения, които се обсъждат. Не приемам атаките срещу партиите от семействата на ПСД и АЛДЕ. Несправедливо е също така, че се възпрепятства и свободното движение на румънските граждани. Не приемам и твърденията за върховенството на закона. Госпожо министър-председател, говорихте за политическия консенсус, но не бива да има политически консенсус в разрез с върховенството на закона или европейските ценности. Искаме да влезем в шенгенското пространство, но всичко, което трябва да направим е да изменим законите за съдебната власт. Трябва да убедите другите държавни и правителствени ръководители да гласуват за Румъния. И трябва да сте много внимателна, когато излъчвате онези, които да се изказват от името на съвета. Освен това, трябва да използвате добре средствата от европейския бюджет. В Румъния се нуждаем от болници и магистрали. Ако застанете на страната на румънците, ще можете да си спечелите и уважението на европейските си партньори. Сега трябва да представлявате Румъния в съответствие с волята на мнозинството от народа, а не на мнозинството в румънския парламент в Букурещ. Господин Маринеско, синя карта за вас. Ще отговорите ли? Госпожа Яконсари. Благодаря, господин председател. Малко бях очудена, че никой не се изказа за едно от най-тежките нарушения на правата на човека, което се извършва в Румъния. Става дума за отношението към ромите. Вие сте румънец. Искам да ви попитам защо не се упомена това нарушение? Защото се е подобрило положението на ромите в Румъния ли? Или защото когато се водят такива разисквания сме прекалено любезни и не повдигаме такива тежки въпроси? Господин Маринеско, да, според мен Колегата не е добре информирана за това и зададе този въпрос. Посетете Румъния заедно с мен. Посетете моя избирателен район. Други колеги от парламента са го правили вече и ще видите какво се прави по въпроса, който току-що повдигнахте. Благодаря, казва председателят господин Вайденхолцер за една минута. Благодаря ви, уважаема госпожо министър-председател. Всяка година се сменя председателството на Европейския съвет. Рутинна е тази ротация, поне на европейско равнище. Стъпването на Румъния в председателската длъжност не се вписва в тази рутина. От една страна, тъй като сте под особен натиск от гледна точка на времето и Второ, защото страната ви е обект на особено внимание от страна на Европейския съюз. Вие сте част от механизма за сътрудничество и проверка. Преди няколко седмици комисията установи, че има застой в работата по този механизъм. Парламентът прие и с голямо мнозинство резолюция по въпроса, в която изразяваме загрижеността си по този въпрос. През изминалите 6 месеца отблизо ще следим случващото се в Румъния по него. За вас това е шанс. Можете на вътрешно политическо ниво да решите проблемите си, за да изпълните и критериите, по които сте се присъединили към Съюза. Обедени сме, че можете да го направите и ще ви подкрепим. Благодаря, Йозеф. Господин Юрек за една минута. За ним зачне користать. Господин председател, преди да започна с това едноминутно изказване, Искам само да кажа, че след изказването на господин Бума преди 20 минути аз се опитах да взема думата по член на 11 от правилника, когато председател също господин Таяни. Цитираният член забранява клевети. Господин Булман всъщност квалифицира парламента на една държава като фашистски. Това е знак за неуважение към една страна. Аз мисля, че председателя трябва да реагира. Второ, няма никакво правно основание да не се дава думата на е, онзи, който иска думата по процедурата, господин Булман, не е единственият, който произнесе подобни думи. Така че уведомете и обърнете внимание на господин Таяни по това неуместно положение. Сега искам да започна с своето изказване за което имам една минута. А, извинявайте, казва председателят. Вие се изказахте по въпрос а, насочен към господин Таяни, който е бил в залата. Аз ще му обърна внимание, а, но. А, вие вече имахте думата. Господин Андрия, благодаря. Господин председател, госпожо Виорика, добре дошла отново в тази зала. Ще се изкажа за МФР. Както знаете, позицията на нашия парламент е ясна. Европейския съюз има нужда от амбициозно ниво на инвестиции, за да осигурим устойчиво развитие, да се борим срещу климатичните изменения и териториалните и социални неравенства с оглед на бъдеще предизвикателства, ние имаме нужда от нов модел на економическо развитие. Съвета трябва да е наясно това, че без напредък в областта на ресурсите парламента няма да даде своето съгласие за разходите но, според, но това, което е постигнато по въпроса за ресурсите е нулево. Бихте ли ни казали какво разбирате по основните насоки? И второ, как смятате да се съобразите с становището на парламента? Благодаря, госпожа Бресо, за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, нека преди всичко ви поздравя с началото на председателството ви. Благодаря ви, че ни изложихте и четирите си тематични приоритета. Ще се спра върху териториалното сближаване. Според мен, нито един регион, както припомнихте и вие, не бива да бъде оставен да изостава и защото съм убедена в това, смятам, че, както каза и Европейският парламент преди време, трябва да има програма за по-изоставащите региони, като селските райони, периферните такива и планинските. Има програма за развитие на градските райони, трябва да има програма и за тези региони. Възнамерявате ли да започнете инициатива за размисъл, която да доведе и до изготвянето на такава програма? Мисля, че в рамките на вашето председателство това ще е много важно, тъй като в Румъния има периферни, селски и планински територии. И накрая една секунда. Над 20 милиона младежи предстои за първи път да гласуват на европейските избори. Какво смятате да предприемете, за да ги ангажирате в по-голяма степен, за да участвате в изборите за Европейски парламент? Господин Ника. Благодаря, господин председател. Госпожо министр-председател, уважаеми членове на правителството, на първо място Поздравление за ясно очертаните приоритети на вашето председателство. Все пак, много ми се ще да бъдете още по-ясни по един въпрос, а именно един от депутатите тук се изказа а, по теми, които нямат връзка с председателството, по-скоро става, по става дума за предизборна кампания. Изглежда, че в този случай говорим за едно съглашение между него и партията му в Румъния. Очевидно, той е подразнен от обстоятелства, не свързани с председателствата. Искам да ви окоръжа, както вас, така и всички служители от Румъния, които работят в Брюксел, плюс всички останали, които са ангажирани с подготовката на председателството тъй като четирите стълба, които споменахте, конвергенция, сближаване, европейски ценности и така нататък, те ще останат в историята и са действително важни за всички нас. За бъдеще ще бъдат споменавани като една много важна политическа стъпка, предприята от вас. Благодаря ви и успех на вашето председателство. Думата има госпожа Тоя за една минута. Благодаря. Поздравля, искам да поздравя председателя на съвета, бивша оценена колега от парламента. Искам да подчертая няколко аспекта, защото много от въпросите вече бяха повдигнати от колеги от моята група, към които се присъединявам. Ще повдигна два въпроса. Социалния стълб един от четирите стълба, които Римънс, румънското председателство от, отграничава като свой приоритет. Това е свързано с капацитет приоритета на Европа в този много важен етап за Европа и гражданите. В някои страни има напрежение, в други страни напрежението е по-скрито, но при всички случаи става дума за необходимостта Европа да се доближи до гражданите и това е чрез младите и децата. И тук искам да повдигна въпроса за детската гаранция. Второ, за индустрията. Европа, която расте, Европа, която е по-близка до потребностите. И тук има много важни досиета. Хоризонт, например, и председателството може да помогне за осъществяването им. Господин Данти, за една минута. Никола, имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, добре дошла отново в пленарната зала. Предстоят европейските избори, затова и вашето председателство има много малко време, за да приключи важни законодателни досиета заедно с парламент. Тъй като няма много време, ще се спра само върху една важна тема, а именно вътрешния пазар. Мнозина го признават като един от най-големите успехи на европейската интеграция. Но този пазар все още има много слабости, които през изминалите години подхранваха антиевропейските настроения и страховете. Според мен трябва решително да работим за доизграждането на вътрешния пазар, като разработим ефикасни правила, които да дадат възможност за цифров преход в обществата и в економиките ни. Искам да се спра върху регламента за пазарния надзор. Надявам се, че заедно с румънското председателство ще можем да приключим преговорите по него през идните седмици. Необходимо е, според мен, да гарантираме на европейските граждани пускането в обращение на безопасни, отговарящи на нормите продукти, включително и онлайн. За това са необходими правила за защита на потребителите и за лоялна конкуренция между европейските предприятия. Председателят, благодаря. 25-ма са се записали за спонтанните изказвания. Няма да е възможно да дадем думата на всички. Ще дадем думата на десетима колеги които ще бъдат разпределени, разбира се, по политически групи. Ще дадем възможност на всички групи да се изкажат. Господин Пашко за една минута. Doamna при министр, domnule președinte. Госпожо министър, председател, господин председател, всяко председателство трябва да действа по три параграфа. На първо място да поеме щафетата от предходното председателство, второ да постави собствени цели, три – да успее да се впише в контекста на Европейския съюз по време на своето председателство. Румъния очерта своята програма и спази тези три принципа. Всички ние искаме да стъпим на солидна основа. Именно за това румънското председателство трябва да се постарае да засили нашето присъствие на глобално ниво. Европейския съюз трябва да бъде силен не само като институция, а и като сбор от различни държави членки. Всяка една от тях а, трябва да бъде силна, тъй като защитата, която предоставят институциите, а, ще трябва да се удвои за в бъдеще. Економически, в военен аспект, всичко това се свежда до а, държавите членки. Тази цел може да се постигне само и единствено ако продължим да постигаме а, заложените цели, като работим заедно и като бъдем честни ни към друг и не се а, а, губим по пътя. Благодаря. Господин Мурашан има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, румънското председателство за първи път поема председателство. Исторически момент за нашата страна. Искам да кажа, че това председателство всъщност е свързано с румънския народ. Искам да кажа, че румънския народ е готов за това първо председателство. Виждаме, че от две години насам хората излизат на улицата, за да отстояват европейските ценности, върховенството на закона и независимата съдебна система. Те правят това, носейки европейския флаг. Но освен, че е чест да бъдем председатели, това е и задължение. Вие, госпожо председател, трябва да носите тази отговорност. Много са предизвикателствата. Първо, бюджета за следващите 7 години. Вие трябва да можете да ни предложите те на нас, получателите на средства, условията, при които ще се предоставят средствата. Друг въпрос е и Брексит. Ще трябва да изчакаме гласуването до вечера, но ще трябва да предложим на милиони европейски граждани в Обединеното кралство сигурност за бъдещето. Румъния има възможността да подобри взаимоотношенията с съседите и цялата идея да се включи в дневния ред. Но основната ви ценност е да се спазват европейските ценности. Това очакват европейските и румънски граждани от вас. Колеги, много ви моля да спазваме ограниченията във времето. Колегата Мария за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, ще се спра върху въпроса за миграцията. Съветът не е в състояние да изпълни задълженията си. Определени държави членки продължават по старому. Противопоставят се на измененията по Дъблин 3. От това особено страда Гърция. Там има особено голям брой мигранти и бежанци. Гръцките острови буквално са наводнени с мигранти. Европейската солидарност до сега въжеше само на хартия. Сега трябва да я претворим в реалност. Необходим е механизъм за преразпределяне. Трябва също така да се отмени Дъблин 3 трябва също така справедливо да бъдат разпределени молбите за обежище, както и търсещите обежище в зависимост от БВП на съответните държави. За целта се нуждаем от вашето председателство. Госпожа Грапини. Цар, домле președинте. Благодаря. Господин председател, госпожо премьер, колеги, искам просто да благодаря на тези от вас, които оказаха подкрепа и проявиха доверие към румънското председателство. Аз съм била в правителството и съм сигурна, че те ще се представят а, чудесно. Няма да говоря за програмата. За първи път и имаме доста амбициозни цели, всички ще работят за да бъдат те постигнати. Но искам да кажа нещо. Жалко е, че колегите а, тук се изказват, използвайки фалшиви новини, невярна информация – и тя се разпространява по този начин. А реално ние се борим с фалшивите новини. Наистина предстоят избори, но това не означава, че трябва да се нахвърляме върху една държава членка. Нека да говорим по важни въпроси. По председателството им, по програмата им. Нека да говорим за това как ще постигнем тези приоритети. Нека да не говорим неща, в които не сме убедени. Мога да ви кажа, че това, което чухме, не са фактите. Пожелавам ви успешно председателство. Днес гласувахме по едно важно досие в пленарна зала и ще преминем към преговори. Ще видите всички вие как добре ще се представят румънците в крайна сметка. Късмет ви пожелавам. Госпожа Конева за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, много се радвам, че отново ви виждам. Тук през 2018 година бяхте депутат в Европейския парламент – и с, с господин Пирински от България, госпожа Грапини от Румъния. Участвахте на една конференция, която аз организирах за засилване на сътрудничество между балканските страни. Тревожим се, когато чуваме, че Румъния е лош пример по отношение на трудовите взаимоотношения, заплатите и правата. Това действително така ли е? е вие сте работили с нас в продължение на 4 години и знаете нашите приоритети. Социалния стълб, социалните права преработване на системата за обежище. Това би трябвало да са и вашите приоритети. Аз ви пожелавам успешно председателство. Следващият оратор за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър-председател, желаем ви всичко най-добро за председателството ви. Благодаря ви, че се спряхте върху най-важните моменти от него. Най-важният за нас момент е сближаването. Важно е то да не се свежда само до разликите в економическото положение на хората. Трябва да има сближаване и по отношение на достъпа им до права. Социалното сближаване, за което говорихте, е особено важно. Очакваме да постигнете резултати по него през едните месеци, тъй като вашата страна има опит в това отношение. Вие сте сред най-бедните държави в Европейския съюз и полагате големи усилия за да промените това. Благодаря и на въпро... за въпроса, който бе зададен а, за ромите. Благодаря и на господин Маринеско за онова, което каза. Вашето председателство трябва да отправи към Европа посланието, че 120 милиона души души, които живеят в Европа в бедност, трябва да могат да излязат от това положение. Председателят благодаря госпожа Зоана за една минута. Господин председател, госпожо министр-председател, уважаеми членове на румънското правителство, колеги, сигурно не е съвпадение, че днес, 12 години след като Румъния се присъедини към Европейския съюз, ние сме се събрали за да чуем приоритетите на румънското председателство на съвета на Европейския съюз. Румъния празнува важна годишнина. Има и годишнина на един изключително изтъкнат румънски а, поет, който а, е превеждан на много езици. Това, което се случва в момента, днес тук в Европейския парламент – за нас, румънците, представлява визия, на която даде глас госпожа Виорика Данчила, нашия министр-председател. Поредния повод да празнуваме. Би трябвало да сме горди да сме част от европейското семейство, от Европейския съюз. Така че искам да се възползвам от тази възможност да пожелая успех на румънското правителство и госпожа Данчила. Моля ви, колеги, имайте вяра в способностите и визията на румънския народ. За мен е чест да съм тук и да работя по досиетата, които ще се придвижат по време на това председателство. Като заместник-председател на комисията на делегацията на НП в комисията Агри, осъзнавам колко важни са някои от тях за Европа. Затова искам да задам следния въпрос. Каква е визията на румънското председателство? Какво предлагате по отношение на селското стопанство? Благодаря. Преда. Господин Преда за една минута. Госпожо министър-председател, през последните месеци вие и вашето правителство критикувахте Европейската комисия по редица поводи, твърдейки, че дейностите на комисията се основават на фалшива информация и са повърхности, но вие и вашето правителство прочетахте резолюцията, в която се казва, че тук има че чужди сили. Как смятате обаче да работите с комисията и парламента при тази липса на доверие? Вие казахте, че е необходимо да има доверие в институциите. Искам да кажа още нещо. Когато говорите за, председател... за приоритетите на председателството, в Румъния телевизионен канал преустанови предаванията си, защото предаде кадри от протеста от 10 август. Всъщност това е пропаганда и оказване на нацист върху журналистите. В Румъния вече няма такова нещо като свободна преса. Това би трябвало да ви тревожи, госпожо министър-председател. Освен ако не продължавате да мислите по логиката на Чаушеско, когато се смяташе, че пропагандата е по-важна от истината, председателят прекъсва колегата Руонене за една минута. arvoisa е puhemies моля, включете си микрофона, казва председателят. За първи път Румъния поема председателството на Съюза. Предстои да работи по много важни законодателни досиета през едните три месеца. Сред тях ще упомена законодателното предложение за защитата на подаващите сигнали за нередности, независимо от това дали те работят в публичната администрация или в частния сектор. Те трябва да могат да подават такива сигнали, като се гарантира и закрилата им. Ако не се гарантира закрила за тези хора, подобни нередности ще продължават с години. Съветът днес е резерви във връзка с правното основание но правната служба на парламента не установи никакви проблеми. Надявам се, че това досие няма да стигне до задънена улица в съвета. Надявам се също румънското председателство да приключи преговорите по него, за да може да има и адекватна закрила за подаващите сигнали за нередности. Госпожата пардел, Госпожа Тапардел, Клаудия за една минута. Колеги, прелуара... Благодаря, господин председател. Колеги, Румъния поема председателството, което е огромен, много важен момент за страната. Румъния ще покаже своята стойност, административния си капацитет, ще изиграе важна роля в управлението на европейските въпроси и дефинирането на бъдещия и бюджет. Важно е да разберете също така, че Румъния има стратегическа позиция. Тя ще бъде важна брънка в веригата, която ще ни помогне да постигнем баланс – ще се опитаме също така да а, съберем източна и за, западна Европа. Румъния е изключително европейска по същността си. Това е по-важно от всякога. Днес ние трябва да покажем солидарност в интерес на целия румънски народ. Съжалявам, но трябва да кажа на госпожа Келер, на господин Верховщат и други, които се изказаха днес. Бъркате. Информацията, която сте получили, не е вярна. Вие сте жертви на манипулация и то чудовищна. Срамота е, а, че отправихте подобни критики към Румъния и правителството и днес. Всичко това е част от предизборната ви кампания. В Румъния има върховенство на закона и ние спазваме основните свободи и правата на човека. Румънския президент е приятел на Европейския съюз и институциите. Но ако вие искате да а, имате честни избори, то тогава трябва да направите така, че да отпадне механизма за а, проверка за България и Румъния. И да, направ... да помогнем на Румъния и България да се присъединят към Шенгенската зона. Благодаря много на всички колеги. Сега от името на Европейската комисия думата има заместник председателя Ансип. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, госпожи и господа депутати, искам да благодаря на всички вас за този много оживен и наситен дебат. Както знаем, по времето на румънското председателство ще настъпи Брексит, ще се проведат изборите за Европейски парламент – и ще продължат преговорите за следващата многодишна финансова рамка. Заедно с това ние трябва да приключим преговори по 242 предложения. Ние ще трябва да работим заедно, както каза президентът на Румъния миналата седмица. По време на посещението на колегиума на комисията миналата седмица стана ясно, че румънските министри се отнасят към задълженията си много сериозно. Разчитам на плодотворно сътрудничество между Европейския парламент, Европейската комисия и румънското председателство по време на председателството. Пожелавам успех на румънското председателство. Благодаря ви. Сега думата има министър-председателят Данчила. Благодаря ви и слушах много внимателно изказванията на колегите. И се надявах да чуя предложения, решения и един положителен подход. Така че всички европейски граждани, които ни гледат днес, да могат да чуят отговори на техните проблеми и вълнения. Проблеми, които са специфични в зависимост от региона и страната. И както казах в началото, аз не съм дошла тук да разчиствам сметки. Аз дойдох в Европейския парламент като министър-председател на страна, която сега е начало на председателството. Аз дойдох тук като министър-председател на Румъния, за да можем заедно да намерим решения, благодарение на които Европейския съюз да стане по-силен, да се доближи до гражданите във всички държави членки. Искам да ви благодаря, господин председател на Европейската комисия, за топлите думи и за доверието, което изразихте към председателството на Румъния. Ние имаме нужда от вашата подкрепа и аз съм убедена, че заедно с Европейската комисия и Европейския парламент ще успеем да гарантираме стабилност и консенсус по въпросите и предизвикателствата в дневния ред на Европейския съюз. Ще се опитам да отговоря на повдигнатите въпроси. Господин Столоян, нашите министри имат опит ние работихме по време на председателството в Сянка и работихме заедно с, съвместно с председателите на парламентарни комисии, с комисарите е, при набелязване на работата по различните досиета. Имаме подкрепата на е, главния секретарият на съвета. Така че не дейте да поддържате предразсъдъка, че министрите в моя кабинет не са запознати и няма да могат да се справят с сложните досиета. Вие самият сте румънец и аз се надявах, че вие ще имате доверие в подготвеността и възможността на румънските министри. Аз имах възможност да разговарям с холандският и френски министр. Аз съм готова да се срещна с а, холандския парламент а, и с а, президента на Румъния, за да може той да реши този проблем на съвета. Що се отнася до еврозоната, и плана за присъединяване към еврозоната, това беше, е, този план беше решен през 2018 година. Сега е публикуван и разпечатан и ние трябва да предприемем е, стъпки в изпълнение на този план. И разбира се, аз е, с готовност ще споделя подробности Що се отнася до лидера на групата на социалистите, благодаря за изразената подкрепа и искам да ви дам гаранции, че подкрепяме върховенството на закона. Заедно с това подкрепяме правата на човека и правата на онези, които пострадаха в резултат на погрешните решения на съдебната система. Съжалявам, господин Върховстат, че вече напуснахте залата но искам да ви уверя, че ние сме подготвени за досиетата по време на председателството и тъкмо по този въпрос настоявах за консенсус. Е, ние работим в посока постигане на консенсус аз се надявах, че като лидер на политическа група вие ще направите оценка на нашата програма с оглед на европейските приоритети, вместо да повдигате проблеми от вътрешната ситуация в страната. Според мен е важно, когато говорим, да се опираме на фактите. Господин Верховстат критикува румънското правителство, но бих искала да го помоля да даде възможност на румънците сами да вземат своите решения и да вярват в собствената си честност и да не се опитва да налага собствените си възгледи върху румънския народ. Колеги, много е важно да се правят предложения за други страни, но е, нека да оставим е, гражданите на всяка страна сами да оформят и решават своята съдба. Казахте, госпожо Келер, че Хиляди румънци са излезли, за да настояват за своите права и доброто управление, но мисля, че вие разполагате с погрешна информация. Няколко цифри, за да ви кажа какво означава добро управление в Румъния. Економическият ни растеше е над 4%. Дефицитът ни е 2,6%. Безработицата е под 2%. Инвестициите са над 10%. Мисля, че това дава представа за доброто управление. Информацията, предоставена на редица колеги в Европейския парламент, всъщност създава погрешно впечатление. Мога да ви предоставя всички тези цифри и мога да ви кажа какво е предприело румънското правителство, за да повиши жизнения стандарт и да подобри доброто управление. Мисля също така, че трябва да направим сравнение а, с резултатите в други страни. Ако го направим, ще видим, че румънското правителство знае какво прави и определено а, се опитва да реши а, проблемите на своите граждани. Тук попитаха е защо проблемите на единството би трябвало да, замест, да, да заместят разединението? Отговорът е очевиден. А, нека да се съсредоточим върху това, което ни обединява, а не онова, което създава разделение, защото само когато сме едини, ще можем да направим значителни стъпки напред. Благодаря, Мария Жуао, за прекрасните думи. Вяжно е, че срещата в Сибил ще бъде възможност да очертаем бъдещето на Европейския съюз. Мисля, че вие говорихте за бъдещето на Европейския съюз. Да се говори за бъдещето на Европейския съюз означава да се работи заедно, независимо от политическата принадлежност. Институциите трябва да работят заедно, за да се постигнат тези решения, които са необходими на гражданите и по този начин ще изградим бъдеще, в което сме единни и създаваме най-добри възможности на гражданите. Господин Хьокмарк, правителството трябва да се бори с корупцията. Много пъти съм казвала, че нямаме нито един законодателен акт в Румъния по тази конкретна тема, е именно амнистията. Ние искаме да защитаваме гражданите, не защитаваме конкретно лице, защитаваме унези, чието права са нарушени. Когато говорим за върховенството на закона, е важно да говорим за правосъдието. Тук трябва да работим заедно, за да се борим заедно срещу корупцията. Румънското правителство ще прави това, само че нека да защитаваме и правата на онези граждани, които бяха засегнати от тайните протоколи между съдебната система и тайните служби. Много хора сега казват, че борбата срещу корупцията е важна, но тези същите, които казваха това с толкова висок глас, се крият от е, истината за това, което се случи в Румъния. Причината е, че те бяха част от онази система, която доведе до нарушаването на законите. Господин Маринеско, вашата позиция срещу румънското правителство не е оправдана. Вие казахте, че е имало а, е, вие казахте, че правителството осъществява нападки срещу съдебната система. Това не е вярно и никой румънец не смята, че румънското правителство е взело решение срещу тези, които се борят за справедливост. Всички решения за съдебната система са били гласувани в румънския парламент. Румънския парламент е изразител на волята на румънските граждани. По време на нашия мандат, в продължение на 12 месеца, ние наваксахме. Европейските средства се освояват 26%, без да включваме селското стопанство. Там имаме 27%, което съответства на средното за ЕСА. Аз мисля, че нашето правителство работи в интерес на румънските граждани и ние взимаме мерки в тази насока. За разлика от това, което беше казано тук, госпожо Бресо, да, Териториалното сближаване е изключително важно и никой регион не бива да бъде изоставен. Селски, планински, периферен. Всички те ще бъдат включени и ние сме готови да чуем всякакви предложения. Казахте, че 20 милиона младежи ще гласуват за първи път на европейските избори. Попитахте ме какво можем да направим, за да убедим тези младежи да гласуват? Първо, да намерим начин да ги убедим, че имаме решения за тях и да им покажем, че противопоставенията не са между политическите групи. Защото а, онова, което ние трябва да търсим са решения, добавящи стойности гражданите да видят себе си, да разпознаят себе си в решенията, които предлагаме. Работейки заедно можем да постигнем това. Имам, аз имам пълна вяра в Европейския парламент, в съвета и в комисията. Мисля, че с обединени усилия ние ще можем да предложим решения, така че да отговорим на очакванията на тези 20 милиона млади хора и на 500-те милиона европейски граждани. Госпожо Ярока, Споменахте, че има държави членки са по-бавни и са по-бедни и трябва да направим нещо полагаме усилия, е, повишихме жизнения стандарт. Виждаме, че строгите бюджетни економии не са решение. Увеличихме заплатите и пенсиите и повишихме заплатите на лекарите и учителите. Увеличихме помощите за лицата в неравностойно положение. Инвестирахме в малките градове и села. Това са все неща, които направихме е, с цел намаляване на бедността. И това трябва да се прави в допълнение към всичко предприемано на европейско ниво. И последният коментар, който искам да направя, е във връзка с някои от обвиненията, отправени към мен. Чудех се дали да отговарям, но мисля, че гражданите могат да направят разлика между отвореност и враждебност. Господин Преда, румънското правителство и министър-председателя не критикуват Европейския парламент и Европейската комисия.